комисията и е, върховният представител на СВД ще продължи работа в тази насока. Благодаря, госпожо комисар. Получихме проекто резолюция от Комисията по развитие. И с това съобщение е, ще преключим дебата по този въпрос. Днес е, на обед ще гласуваме по този, по този въпрос. Следващата точка в дневния ред. Също устен въпрос към Еврокомисията. Става дума за правовата държава и правата на човека в Русия, особено по отношение на ксенофобията и хомофобията. Тук има инициативи от зелените, от е, Обединената левица, от, соци... от социалистите, от либералите. Имам вече списък на желаящите да се изкажат. И най-напред ще дам думата на Улрике Луначек. Тя има две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, Русия е важна страна във външните ни отношения. Русия е член на съвета на Европа, подписала е Европейската декларация за човешките права, така че се предполага да имаме задача като европейци всички ние да се борим за човешките права на континента Европа. Но това, което виждаме в момента е друго. Има засилващо се насилие срещу определени групи хора. Днес ще говорим най-вече за лесбийките, за хомосексуалните, за транссексуалните или бисексуалните. Наскоро станаха известни два закона. Единия на федерално ниво, той преди това беше прият само в Санкт-Петербург. Това е закон, който се казва закон за забрана на промулгирането, разпространяването на хомосексуализъм е, и не само сред младите хора. Какво означава това? Това означава, че просто забранено да се демонстрира каквато и да била различна сексуална ориентация. Е, имаше средства заделени в тази насока, филмов фестивал в Санкт Петербург и така нататък. Има един закон, освен това, който се нарича закон за чуждите агенти. Това означава, че всеки активист, борец, борец за човешки права, който получава средства от чужбина се разглежда като шпионен, като чужд агент. Ние трябва обаче да видим какво прави Русия по темата човешки права този е, закон за борба с е, пропагандата на различната сексуална ориентация трябва да бъде заклемен. Между другото, преди стотина години е, Имаше много известни руснаци, като Чайковски или Петър Велики, които са били известни с хомосексуалната си ориентация. Какво иска руската дума да постигне с един такъв закон? Целта е да се дискриминира, да се засили насилието срещу определени групи от обществото. Така че, госпожо комисар, искам да попитам. Искам да попитам и представителя на съвета, който отсъства. Какво правите вие, за да се защитят правата на хората с различна сексуална ориентация в Русия? Трябва да бъдем категорични, защото иначе ще имаме сериозни проблеми. Ще станем свидетели на хора, които са унижавани, на хора, които са, из, се изнасилват дори, на хора, които се заклеймяват като нечовеци, хора, които трябва да бъдат натикани в клиники за лечение и така нататък. Знаем, че в Русия има много големи проблеми е, с хората с различна сексуална ориентация. Какво правите в рамките на външните отношения, госпожо комисар? И какво ще направите по отношение на приемането на този закон в Думата? Благодаря. Сега за две минути като автор господин Корнелис Де Йонг. Е, Благодаря, господин председател. Ясно е, е, че е, положението на ЛГБТ в Русия се влушава всеки ден. В YouTube можем да видим записи, е, които показват как са унижавани и бити, и насилвани хора с различна сексуална ориентация. В повечето от е, европейските правителства е, приемат е, мерки и предоставят инструкции на различните правоприлагащи служби по отношение на тези групи население, но в Русия е съвсем различна ситуацията. Никой не знае до къде се простират границите и а, хората а, масово а, се отнасят грубо към лицата с различна сексуална ориентация. Правителството се подкрепя от мнозинство, от граждани, които споделят същото отношение към тази група хора. Това, разбира се, изобщо не улеснява ситуацията, но именно поради тази причина много колеги и аз самия очакваме отговор на писмото, което изпратихме до председателя на комисията и до комисарката. Казва ни се, че може да се разчита на нашата финансова подкрепа, но след като тя е забранена в Русия, какво можем да направим? Дали не трябва да се обърнем към съвета на Европа, за да се предприемат мерки и да се изобличи това отношение на Русия? Не е, може ли да бъде по-отворена нашата политика по отношение на жертвите на това отношение в Русия? Е, накратко, не бихме ли могли да предприемем нещо повече и комисията да ни а, е, каже какво повече да направим, не да се задоволяваме само с а, думи. Благодаря а, много, господин Дайонг. Като автор, госпожа Кристина Илан, трябваше също да вземе думата. Не я виждам обаче в залата. Така че веднага ще дам думата на господин Кашман, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, този закон в Русия беше прият през 2010 година, но Отговорността е, носи правителството, което го въведе през 80, 1987, и той е влезе в сила в 1988 година. А, а, това е чудесна демонстрация на това колко жилаво е злото и колко бързо изчезва доброто. И през 2006 година бе прият федерален закон и миналата година бе прият а, федерален закон за така наречените чужестранни агенти. Всичко това е, води до потенчество не само на ЛГБТ, ЛГБТ, но на всички, които защитават правата на човека, които защитават правата на е, ЛГБТ и на другите младсинства. По силата на закона за чужестранните агенти, девет организации в момента са обект на съдебно преследване – те трябва да се регистрират като чужестранни агенти и 53 организации са получили предупреждение да не нарушават този закон. Тезни правни ограничения се съпъсват с тормоз, натиск на борците за права на човека и представителите на гражданските права. Те се клеймят като противници, врагове на Русия и на нейните традиционни права, а това е срещу хора, които защитават правата на етническите младсинства и правата на ЛГБТ. Тези закони обаче, трябва да кажа, не отразяват истинските ценности на Русия. Те отразяват един диктаторски стил, който се опитва за души всички гласове, на опозицията. Русия и нейното правителство трябва да зачита правата на човека, включително Европейската конвенция за правата на човека. И искам да обърна внимание на вас, госпожо комисар, и на СВД да направи следното. Първо, да следи положението в Русия, като следи за правата на ЛГБТ и да повдига този въпрос на всички срещи на високо равнище, включително и дори по време на зимната олимпиада. А също така комисията трябва да отложи либерализирането на визовият режим с Руската федерация. Ние не можем да даваме предимства на онези, които се дискриминират и потискат останалите. Очаквам вашата реакция. Благодаря, благодаря Майкъл. Госпожо комисар, имате думата за отговор. Ваш ред. Ако обичате, отговорете на всички зададени въпроси. Благодаря. Знам, че няколко пъти сте изказвали своите притеснения по този въпрос в последния месец. Ние споделяме вашите виждания относно проблема с човешките права в Русия. Нека в началото да кажа, че ние се опитваме да имаме една много категорична ответна реакция. Още от самото начало Европейския съюз подчертава, че Русия трябва да изпълнява международните си задължения и да се бори за установяване на система, която зачита човешките права, която зачита върховенството на закона и е истинска демокрация. Смятаме, че законите, които наскоро се приеха по отношение на оклеветяването, сексуалната пропаганда, чуждите агенти, интернет контрола и така нататък. Е, смятаме, че всички тези закони са е, нещо е, недобро. Вие говорите най-вече за закона за пропагандата на, на различна сексуална ориентация и закона за чуждите агенти. Нека да кажа, че от юни месец насам ние действаме. Какво правим? Първо, на всички дипломатически усилия, за да покажем, че имаме сериозни възражения срещу приемането на тези закони. Госпожа Върховния представител реагира публично всеки път, когато беше приеман подобен закон. Правили сме това систематично. И повдигаме тези въпроси във всичките ни срещи с руските ни партньори. Смятаме, че закона за борба с пропагандата на различна сексуална ориентация стигматизира определени групи от обществото в нашите консултации в областта на човешките права и в рамките на всички диалози с Русия повдигаме тези въпроси. Аз съм разговаряла в Москва с представители на Външното министерство на Русия и не само в Москва, но и в Брюксел и на други места. Винаги повдигам е, този въпрос. И казвам, че ние сме против нещо подобно. Бях зададени въпроси на срещата на върха в Екатеринбург миналия юни за това какво ще се направи, за да се променят тези закони. Госпожа Аштан каза, че правата на гражданското общество в Русия се ограничават все повече и повече и Русия поема в погрешна посока. Ние ще участваме на един специален форум в Русия. Там ще има руски министри там също ще повдигнем този въпрос. Това ще стане е, в края на годината. Е, на 17 септември ние обърнахме внимание в международен план, че трябва да се обърне внимание на този проблем в Русия. Призовахме тази страна да зачита човешките права. Приканихме, освен това, Русия да предприеме мерки за интеграция на малцинствата в а, своето общество. Повдигнали сме този въпрос и в а, съвета на Европа. Надяваме се, че Русия ще положи всички усилия за да изпълни препоръката на Венецианската комисия. И това ще стане до края на следващата година. Господин председател, действието на неправителствените организации в Русия е сериозно застрашено. Някои от тях като голос са закрити, други са глобявани. Някои от тези организации са заклемявани като чужди агенти. Пращам се просто една записка, в която пише, че те трябва да се регистрират като чужди агенти. Ето защо ние трябва да помогнем на тези организации. Те трябва да продължат своята легитимна дейност. И смятаме, че нашата подкрепа за потиснатите журналисти, за борците за човешки права е изключително важна. Ще продължим да подкрепяме борците за човешки права в рамките на ЕИ Дехаре върховния представител на Европейския съюз за човешките права, господин Ламбринидис, ще пътува до Русия в края на този месец. През последния месец пък ние положихме всички усилия, за да подчертаем, че тези организации, за които говорих, представителите на гражданското общество, не могат да бъдат чуждестранни агенти. Това се повтаря на много различни форуми, включително и на срещата на върха Европейския съюз Русия, която се проведе в понеделник. Това потискане на правата на сексуалните малцинства, потискането на, на, на гражданското общество няма как да не окаже въздействие върху нашите връзки с Русия. Няма как подобна политика от страна на тази страна да не, не окаже негативно въздействие. Русия трябва да зачита своите ангажименти и трябва да изпълнява и да работи за постигане на наценностите на съвета на Европа. Ще работим е, за да се установи конструктивен диалог е, в е, всички възможни форуми. Благодаря. Сега от името на политическите групи господин Лисек от името на НП за две минути. Благодаря, е, господин председател, госпожо комисар, е, уважаеми колеги. Преди да говоря за Русия, искам да споделя с вас е, една тъжна новина, която току-що получих тази сутрин господин Мартенс е починал. Искам да изразя най-дълбоките съболезнования и съчувствия на неговото семейство и а, а, смятам, че ние ще почетем този великолепен политик и европеец. Сега Радвам се от това, което чух от вас, госпожо комисар. Трябва да кажа, че одобрявам всичко това, което, което казахте. А радвам се, че Върховния комисар и Европейската комисия са толкова активни и се опитват да постигнат промяната на този странен закон. Мисля, че всички е, трябва да се обърнем и към нашите правителства, правителствата на страните членки, да упражнят натиск върху Русия за отменене на този скандален закон. И това трябва да бъде задача не само на върховният представител или на комис... госпожа комисаря. Абсолютно всеки европейски министър на външните работи, който контактува с Русия, трябва да настоява, че не може да търпим положение, при което подобен закон е, действа и се използва за потъпкване на правата на човека. Благодаря колеги. А сега от името на групата на социалистите Енрике Герерос. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Присъединявам се, разбира се, към думите на солидарност, и съчувствие отправени към семейство на господин Мартенс, който починал и искам наистина да му отдам почет, защото не е всички не, че принадлежа на моето политическо семейство, но ние споделяхме а, едни и същи ценности, за читане на човешките права, на човешкото достоинство, а, което може да бъде насилвано по различни начини, различни видове на равенство или нарушаване на основните човешки права и свободния избор на сексуална ориентация. Мисля, че когато изискваме от Русия да спазва принципите на правова държава, не отстояваме само правата на няколко души, всъщност устояваме правата на всички, защото самото човешко достоинство е поставено под въпрос, когато се нарушават тези права. Така че аз насърчавам и подкрепям комисията в нейната дейност, както и господин Ламбринидис. Трябва много ясно послание да изпратим на Русия. Трябва да припомним, е, че отношенията ни с тази държава са глобални, включват е, енергийни и други е, интереси, но и основните човешки права. Благодаря, Рике. Сега за зелените две минути и половина, госпожен Фел. Благодаря господин председател. Госпожо комисар, добре дошла. Съвета отсъства, както обикновено. Много се каза за това, което се случва в Русия и всички проявяват сериозни притеснения относно случващото се. Всъщност, комбинацията от събития е ключовото тук. Имаме закон насочен срещу ЛГБТ общността, имаме закон срещу неправителствените организации. Сега обаче господин Путин, бивш агент на КГБ, оповести един закон, който ще даде възможност да се наблюдават масово гражданите преди Олимпиадата в Сочи. По този начин, според мен, господин Путин ще успее да наблюдава какво се случва насякъде, да сплашва хората и да им запушва устата. Не можем да говорим за диалог с господин Путин. Струва ми се, че тази дума диалог не означава кой знае колко много за него. Така че, по отношение на закона за, за, за НПО, борбата с, с НПО от страна на, на руските власти, трябва да кажа, че се ужасих. Как може това да се нарича политика? Как може да се иска зачитане на съществуващите е, човешки права? Това не е, е политика. Криете се зад идеалистични аргументи. Мълчанието е подкрепа за господин Путин. Аз искам да призова Международния олимпийски комитет да промени своята позиция. Ние като Европейски съюз ще се присъединим към Европейската конвенция за, за правата на човека и не можем да позволим е, държава членка на, на съвета на Европа да нарушава човешките права систематично. Така че ние трябва да замразим членството на Русия в а, съвета на Европа. На второ място, какво да кажем за визовата либерализация по отношение на Русия? Не можем в рамките на този процес да се преструваме, че нищо не се случва. И накрая трябва да изпратим послание на подкрепа към хората с различна сексуална ориентация в Русия, към неправителствените организации. Трябва да кажем на тези хора, че трябва да са смели и ние трябва да кажем, че те трябва да пренебрегнат забраната за финансиране. И ние трябва да пренебрегнем на тази забрана. Благодаря сега от името на Зелените за една минута и половина госпожа Мария Корнелисен. Госпожа, благодаря, господин председател. Русия е наш голям съсед. И много ми се иска тя да се приближи към Европейския съюз за повече търговия, повече пътувания и така нататък. Обаче режима на Путин отласква Русия все по-далеч от нас. Законът а, срещу а, гей пропагандата е ужасен символ а, за това как се действа с всеки, който, чето мнение се различава от това на господин Путин за това, че е, неправителствените организации, които се финансират от, от, от чужбина, риска трябва да се регистрират като чужди агенти, това е друг пример. Младите геове биват преследвани от а, е, а, е, вечеланти, активистите се задържат а, и биват преследвани. И също но Европейския съюз и някои от нашите страни продължават да третира режима на Путин като че ли нищо подобно не се е случило. Ние празнувахме 400 години връзки с Русия, празненства имаше навсякъде. Време е да спрем да третираме руските власти като приятели, защото те не са наши приятели, те не са приятели на правата на човека, те не са приятели на руския народ. Те са приятели само на собствената си власт. Нека бъдем наясно. Не трябва да има по-нататъчна либерализация на търговията, либерализация на визовия режим без зачитане на правата на човека, правата на ЛГБТ в Русия. Не можем а, а, да празнуваме културната история на Русия без да се позоваваме на човешките права. Трябва да има последствия за Русия и в съвета на Европа. Нека да не отвръщаме очи от това, че положението на нещата се влушава всеки ден. Да направим всичко, каквото можем, за да подкрепим руския народ, изоставен от своето правителство. Благодаря, госпожа Корнелисен. А сега, господин Танък. Господин председател, много от нас, от различните политически групи, е, гледаха с задоволство, когато падна стената. Десет години по-късно господин Ходорковски беше арестуван. Неговия случай показа, че в Русия има сериозно нарушаване на човешките права в Русия. В Русия обаче се случва много повече. Има демонстрация на насилие срещу хората с различна сексуална ориентация. Естествено, това не се случва само в Русия, но руското правителство легитимизира това насилие и тази политика се засилва след приемането на закона против пропагандата на различната сексуална ориентация. Русия се крие за традиционните семейни ценности, но в едно демократично, свободно общество не може да се прави живота на определена група хора тежък и той да се превръща в ад. Просто защото те искат да подчертаят своята самоличност. Ето защо аз се присъединявам към всички колеги и питам какво ще направи Европейския съюз, за да повдигне този въпрос пред Русия. Чух какво каза госпожа Малмстрем. Никой не се съмнява в важността на нашите връзки с Русия във всяка една област. Но трябва да повдигнем глас срещу тази несправедливост, срещу някои от най-уязвимите групи в обществото. Благодаря. Сега госпожа Корнелия Ернст, тя е от групата на Обединената левица. Благодаря много. Е, спомням си е, за една информация за една руска жена, която е, беше дигнала лозунг също от това отношение към хомосексуалистите и всъщност тази жена преживя абсолютен шок, защото беше нападната и и Да. Наистина хомофобията има към нея е ужасно отношение в Русия. Тези хора са третирани като болни. А правата на човека са универсални, всеобщи и това е минималното изискване. Разбира се, че в този диалог трябва да говорим сериозно, да вземем твърда позиция, така че подкрепям позицията на комисарката е, която се опитва и може би дори една единствената, е, която настоява за такъв е, такава дискусия. И тук нека да отправя упрек към съвета, който не предприема достатъчно действие в тази насока. Така че благодаря ви, госпожо комисар, комисар за това, че продължавате вашата а, работа. А, бих искала да отида в Русия и да имам а, там чиста съвест. Благодаря много. Последно изказваш се от името на групите. Господин Штадлер. Благодаря много. Парламента прие резолюция неодавна, осъждаща Русия за това, че погазваше принципа да не намеса във вътрешните работи на съседни страни. А днес всъщност тази дискусия, която водим е намеса във вътрешните работи на Русия. И тук усещам едно а, русофобско отношение. А всъщност Русия е партньор а, на Европейския съюз а, и а, там а, не се наблюдават такива насилствени актове и такова нарушение на правата на човека, каквото се наблюдава в Турция, например. И е, да, за тези два закона, които обсъждаме, е, всъщност те се подкрепят е, широко от руските граждани. И ако зачитаме ние демокрацията, трябва да зачитаме и това отношение на руското гражданство. Така че това е вътрешно руски проблем. Дискусията, която водим, всъщност е дискусия за намеса на във вътрешните работи на Русия. Русия има собствени ценности, тя ги зачита, отстоява и руските граждани не коленичат пред действията на някои групировки. Да, руснаците са напълно спокойни по отношение на тази дискусия, която водим. Благодаря. Сега ще преминем. Господин Шифлер, благодаря. От приемането на тези закони, които ограничават свободата на е, изказване и е, срещу чуждестранните агенти и пропагандата, е, действията, хомофобските действия се увеличават. Наистина силна загриженост буди тази ситуация. Тези закони водят до дискриминиране на общности с различна социална ориентация и това противоречи на Европейската конвенция за правата на човека. Ужасна е хомофобията в Русия и ние не можем да останем безучастни. Европейския съюз трябва да реагира и трябва да продължим да привличаме вниманието на руските власти а, върху а, това, че трябва да спазват международните си ангажименти. Е, госпожа Аштън и службата за външна дейност трябва непрекъснато да поддържат политически диалог по е, това, тази сериозна дискриминация. Благодаря, Мише. Минито и половина за госпожа Синици. Благодаря, господин председател. Европейският съюз иска да развива двустранните си отношения с Русия. Ние очакваме обаче, че правовата държава, правата на човека и демократичните принципи ще бъдат зачитани. Затова се безпокоим от фактът, че Русия не зачита международните си задължения по отношение на правата на човека. От Европейската конвенция за правата на човека и Европейският пакт за политическите и човешките права. Брутални хомофобски нападения са особено тревожни. А пък НПО-тата, които следят за нарушаване на правата на човека, не могат да продължат спокойно работата си. Потискането на мирни протести също са обезпокоителни заклемяването на НПО-тата като чуждестранни агенти е особено тревожно. Обвинените не могат да, да получат необходимата правна помощ. През юни приехме резолюция за върховенството на закона в Русия. Затова искам да попитам, госпожо комисар, какви други мерки се предвиждат. Казали ли сме ясно на Русия, че ако тя е, опазва правата на човека, ще подобри своят образ е, и ще се приближи повече до Европейския съюз. Благодаря сега за минута Фил Бенян. Изглежда, че господин Бенян не е тук. Беше тук преди малко, може би е излезъл от залата. И затова сега а, Адам Билъм за една минута. един от примерите за това доколко Русия е диктатура е закона за чуждестранните агенти. Повече от 200 неправителствени организации са заклеймени като чужди агенти. Тук става въпрос най-вече за организации, чиято работа е свързана с контролирането на това доколко се спазва върховенството на закона. Организацията Голос е една от тези НПО. Те говориха за нередности при последните избори. Много се притеснявам от това развитие, много се притеснявам и от обученията, които се провеждат в рамките на руската армия. Мисля, че нашата дипломация трябва да действа, тъй като нещо подобно не сме виждали от студената война на сам господин Кукан. Благодаря, Благодаря господин председател. Русия е в, на нашето внимание по много причини. Сега наближават Олимпийските игри в Сочи, а също така има и опасения, че няма да бъде зачетена Олимпийската харта. Очевидно положението на нещата в Русия е сериозно. Виждаме а, агресия срещу гражданското общество. Русия тормози и свои съседи. Особено обезпокоително е безпредседентното международно и вътрешно, вътрешен натиск, който се упражнява от Русия. Русия потиска гражданското общество, и прави работата на някои НПО-та невъзможна. Така нареченият закон за агентите и федералният закон, който забранява пропагандата, са най-ясните примери за дискриминационното законодателство, което се прие през последните месеци в Русия. Тези два закона са не само репресивни, но те се поддават на произволно тълкуване. Една правосъдна система, която става инструмент на политическата власт, създава общество, в което някои групи са уязвими и се третират като граждани втора категория. Русия продължава да оказва натиск върху нейните съседи Армения да се присъедини към етническия съюз в Украина, която е на кръстопът между изтока и запада, а също така и търговски натиск над Литва, и с влушаването на положението в Русия не трябва да мълчим, трябва да изразим нашата загриженост по ясен и категоричен начин. Благодаря, господин председател. А сега? Митро Репо за една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да бъде е, постоянна в своята дейност. Трябва да говорим е, за развитие на демокрацията, партньорството, е, търговията с Русия са важни елементи, но а, ние трябва да проявим загриженост към спазването на принципите на правова държава в Русия и не можем да останем безучастни пред тези груби нарушения на правата на човека. Това, което можем да видим по видеоклиповете, е ужасяващо. Брутално се нападат гражданите с различна сексуална ориентация и организациите им са застрашени от закриване. Е, всичко е, това противоречи на международните ангажименти поети от Русия. Е, Русия е единствена отговорна за това да се промени ситуацията. И благодаря ви. Благодаря, Митро. За една минута думата има господин Стрейчек. Добри ден, дами и pánové. Já tady celou... Добър ден, госпожи и господа. Слушам много внимателно какво казвате и подкрепям част от аргументите, които изтъквате. Искам обаче да подчертая нещо, което още не сме чули днес в залата. Аз съм от Чехословакия. Там съм роден. Напуснах тази страна рано. Трябва да кажа обаче, че Русия няма нищо общо с Съветския съюз. Русия не е комунистическа държава и няма нищо общо с практиките в Съветския съюз от преди 35-40 години. Вярно е, че пътя на Русия към демокрацията може и да не ни харесва. Това може да е един път с много завои и усеян с дубки и камъни, но това не означава, че не е път към демокрацията. Ортодоксалната православната църква в Русия защитава конкретни ценности и те може да не ви се нравят но въпреки това съществуват. Благодаря. Сега господин Вайден Холцер за една минута и половина. No le veo tampoco en, en el hemiciclo. Не го виждам. Значи отиваме към последния оратор, господин Власък, заместник председател. Важени пане председо, дами и панове, негативни пост... Господин председател, дами и господа, подходът, отрицателното отношение на руските власти към неправителствените организации, убийствата, насилието, всичко това са примери, които ясно показват, че демократичните принципи в Русия не се зачитат. Онези, които искат да ги защитат, са застрашени от насилие и от обвинения те биват заплашвани. Затова трябва високо ясно да кажем, че въпреки всички наши усилия, не сме променили отношението на руско тройките власти към правата на човека. Въпросите за правата на човека се обявяват от а, е, а, е, основните политически партии в Русия като тяхен приоритет. А, но това не се е, вижда в тяхната практика. Нещо повече. Някои страни променят външната си политика под натиска на сегашната криза и предпочитат да търгуват с Русия. Затова ние не трябва да представяме, да повдигаме този въпрос. Благодаря, господин Влашък. А сега стигаме до процедурата спонтанни изказвания чрез привличане вниманието на председателя. Имаме четирима желаящи. Госпожа Петрович, имате една минута. Тя беше поискала да говори, дигна ръка, но изглежда, че е напуснала залата. Господин Томскис. А, имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Парадокса е следния. Вместо да се отчита тази традиция на несъгласие е, в лицето на хора като Сахаров, например, е, Русия се опитва да стигматизира онези, които са несъгласни. Сега се използва сталинистка политика, преследват се целите на бившия Съветски съюз. Така че въпросът е следния. Какво се случва в Русия? Тази страна, която има право да чества своята велика роля в несъгласието, сега прави точно обратното. Тази велика награда на Европа Европейския парламент, наречен Сахаров, отчита приноса на един от най-големите дисиденти на 20 век. Сега обаче Русия стигматизира несъгласието и аз мисля, че ние трябва ясно да кажем какво смятаме. Благодаря, господин Пол Мърфи. Благодаря, господин председател. Новото законодателство в Русия, което забранява пропагандата на нетрадиционни а, е, а, е, сексуални отношения е пример за реакционно отношение. А, е, и а, именно а, това е целта на законодателството, че държавата ще си затваря очите спрямо насилието, а, спрямо гейовете. И виждаме хомофобски и други хора, а, които тормозят и а, измъчват ЛГБТ. Мои приятели, такива като Хуго Яшин, многократно са били арестувани на митинги на ЛГБТ за това, че те говорят срещу расизма и срещу дискриминацията и в защита на правата си. С а, а, а, а, а, е, е, с е, съдът срещу членовете на Пуси Раят, с всичко останало, с всичко, което се прави за потискането на правата на човека, всички, които са за тях, трябва да, като един да вдигнат глас срещу това. И накрая господин Бронс. Чухме от комисаря, че трябва да се зачита върховенството на закона в Русия. Тя каза, че хората не трябва да бъдат порицавани, че съдилищата в Русия нарушават закона. Чухме обаче вчера от председателя на Комисията по граждански права и свободи, че хора, които са извършили предполагамо престъпление в Гърция, могат да бъдат счетени за виновни преди да е имало разследване и преди да се отишло в съда. Преди да порицаваме Русия, нека да погледнем какво правим ние. Ако Русия ограничава свободата на словото, добре, това е неприемливо. Много държави членки на ЕС обаче заключват за трешетките хора за нещо, което дори не са извършили. Мога да дам за пример комисар Рединг. Трябва да кажа, че този дебат няма нищо общо с сексуалността или с свободата на изразяването на мнение. Тук става въпрос най-вече за външната политика на Русия. Благодаря. И така, Приключваме дебата. Приключиха ораторите. Сега ще чуем какво ще ни каже комисаря Сесилия. Старт. Благодаря, господин председател. Още самото начало искам от името на комисията а, да е, изразя а, нашето съжаление за кончината на господин Мартенс и да, а, нашите съболезнования към семейството и близките му. А, сега една добра новина. Тази сутрин Русия е суспендирала 100% проверки на литовските камиони. Трябва да бъдем солидарни с сегашното действащо председателство. Това е добрата новина, сега лошата новина. Има още нови загрижености това, че в присъдата произнесена в вторник срещу Оторенко, който изпраща в психиатрично заведение, също членката на Пусираят и ужасните условия, при които тя е задържана, трябва да бъдат посочени. Ние изразихме нашата дълбока загриженост към властите на Русия Поискахме условията, при които тази държава да бъдат подобрени и да й бъде даден достъп, да даден достъп до нея на членове на нейното семейство. Продължават нашите контакти и с Greenpeace, и с страните членки, и с съответните консулства и посолства. В момента смятаме, че трябва да се използва консулския подход, да се отхвърли обвинението в пиратство. Всичките 30 задържани, както и тяхният съд, трябва да бъдат освободени. Искам да се, благо... да се от... извиня на господин Кашман. Не, забравих да отговоря на въпроса му за визовия режим. Това е част от моята работа. Процесът на либерализиране на визовият режим се преговаря в четири блока. Един от блоковете е правата на човека. И това е блокът, в който е направен най-малко напредък Продължаваме диалога на всички нива, на министерско ниво и на, по-низки нива с руските власти. Съжалявам, че не отговорих на време на въпроса ви. А, а, трябва да кажа, че а, тук виждам, че има консенсус. Всички сме загрижени по отношение на а, Русия, особено двата закона, които се споменават. Аз а, в моето уводни думи изложих всичко, което върховният представител, Европейската комисия и службата за външна дейност прави, а, за да се опитаме да постигнем промена на, а, в Русия. Споделям вашата загриженост, изразена тук. Сигурна съм, че ще се връщаме и ще обсъждаме този въпрос отново, защото не вярвам нещата да се променят много бързо. Благодаря, госпожо комисар. И а, с отговор на госпожа Малстром приключваме а, дебатът по тази точка от дневния ред. Не се предвижда резолюция, а, така че няма да има гласуване. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Jó reggelt kívánok! A következő... Добро утро на всички! Следващата точка от дневния ред е докладът на Едвард Макмилан Скот. Това е доклад относно дейността на Комисията по петициите през 2012 година. За жалост, господин